Следващата точка е въпроса за Филипините и както обикновено ще дам думата на вносителите. Господин Ждеховски. Благодаря, госпожо председател. Не мисля, че би имало смисъл за пореден път да се обсъжда положението на Филипините. Всички, които следят положението там, знаят, че нараства броят на екзекуциите в рамките на така наречената война срещу наркотиците. Все повече са случаите и на нарушение на правата на човека. Сенатор Лейла М. Делима бе арестувана, например, Европейският съюз призовава Филипините да я освободят, както и да й гарантират справедлив съдебен процес. Прокурорът на Международния наказателен съд от своя страна е започнал проверка на положението на Филипините. Обезпокоени сме във връзка с изказванията на президента на Филипините по адрес на жените или по-точно срещу жените. Наблюдава се сплашване на гражданите, на онези, които отстояват правата на човека. Подложени на гонения са и сълскостопанските производители и техните семейства. Свидетели сме на цяла поредица от убийства в, на Филипините. Затова излизаме с настоящата резолюция, в която призоваваме правителството сериозно да подходи към положението в страната и да предприеме реални усилия за промени. Благодаря. Нина Джил. Благодаря, председателю. Когато прияхме за последен път резолюция за Филипините през март миналата година, 7000 души бяха вече убити в ужасната война срещу дрогата. Тази година 12 000 вече са убити. Още колко трябва да бъдат убити? Онези, които критикуват режима, са обект на турмоз, преследване или хвърляне в затвора. Става дума за местно население, журналисти и така нататък. Или пък им се забранява да влизат в страната, както се случи на колегата Джакомо Филибе, който е заместни генерален секретар на партията на европейските социалисти, който бе задържан и след това изгонен от Филипините в неделя. Той пътуваше за политически конгрес, защото е критикувал при по-ранно посещение режима. Не става дума само за моята партия. Това означава, че голяма част от нашите служители няма да има достъп, когато изведнъж реши режима, че може да го наложи последния месец също така президента се отегли от Международния наказателен съд. Неговата война на дрогата един вид не подлежи на никакъв надзор. Не можем просто да говорим. Ние искахме преференциален статут за Филипините, но е добре да помислим дали искаме такова нещо наистина. Благодаря. И аз ви благодаря, господин... <clears throat> господин председател. Измина една година от последната ни резолюция за Филипините, но за съжаление ситуацията не малко се е променила. Президентът Дотерте продължава да води войната си срещу наркотиците. Кампанията му до сега е довела до смъртта на близо 12 000 е, души, повечето от тях младежи. Малцинства, включително корено население, все още се марганизират. Е, те са жертва на нарушение на правата им. Миналия месец е, Филипините заявиха, че се отеглят от Международния наказателен съд, което също буди безпокойство. Това е, е пренебрегване на международния ред. Дотерте призовава и други страни да го направят. Намерението да се въведе отново смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, също сериозно безпокои в каква посока ще върви страната в бъдеще. Вероятно Дотерте ще продължи до края на мандата му през 2022 година. Това не са празни заплахи. И изглежда страната а, върви в една посока и тя не е особено приятна. Благодаря ви. Урмас Паят има думата. Благодаря, господин председател. Войната, която Дотерте е поел срещу наркотиците, доведе до смъртта на 12 000 души, включително жени и деца. Освен убийствата и тежките нарушения на правата на човека, са подложени на тормоз и правозащитниците, критично настроените към управлението, местното, кореното, извинете, население и други. Дотерте призовава към насилие, което е в нарушение на международното хуманитарно право. Заплахите, сплашването и насилието са явления, на които трябва да сложим край. Жалко е, че Филипините решиха да се оттеглят от Международния наказателен съд. Явно бе защо го направиха. Направиха го за да избегнат подвеждането под отговорност за извършените престъпления. Приветстваме действията на Международния наказателен съд. Онези, които носят отговорност за ужасяващите престъпления, трябва да бъдат изправени пред съд. Благодаря. Госпожа Лохбилер, благодаря, господин председател. Филипинският президент изиска от полицията да предприеме по-репресивни мерки срещу правозащитническите организации. Това е само едно от доказателствата за влушаващото се положение с правата на човека. Изготвен е в страната списък с 600 души, които са обявени за терористи. Този списък включва и правозащитници. Една от тях е Виктория Таули Карпус, специал, специална докладчица за правата на кореното население. Много от тези хора се страхуват и от извънсъдебни екзекуции. Радваме се, че прокурорът на Международния наказателен съд е започнал предварителна проверка, за да установи дали престъпленията, извършени от Дотерте в войната срещу дрогата, могат да бъдат квалифицирани като престъпления срещу човечеството. Европейският съюз трябва да се възползва от всички възможности за оказване на натиск, за слагане на край на тази катастрофална политика. В бъдеще, когато се сключват споразумения с Филипините, се твърди, че няма да има клаузи за правата на човека в тези текстове. От това би имало много тежки последици. Госпожо Малмстрам, моля да му обърнете внимание. Господин Мигуел Урбан Креспо. Е, Благодаря, председателю така наречената война срещу дрогата в Филипините над 12 000 души са убити. Извинението е, че тази война оправдава всичко. Така правителството атакува всички противници на същото, както и правозащитници. В Филипините има най-висок брой убийства на защитници на околната среда. През 2017 година 49 бяха убити в Менао. Там има военно положение, гони се местно население, обвинява, нарушават се правата на човека, милитаризира се целият регион. И, каква изненада, многонационалните фирми се чувстват добре, защото са защитени. продават се оръжия, уронва се е, статута за преференциален режим ГСП+. Искаме да подкрепим филипинския народ, особено хората в Манал. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега от името на политическите групи, от името на НП, господин Кели. Ситуацията в Филипините е силно безпокоителна. Ние имаме отдавна економически, културни, дипломатически отношения. Има също много ирландски мисионери, които столетия наред са били в Филипините. Трябва да се настоява за спазване на върховенството закона. В споразумението беше подчертано, че ще се спазват принципите на демокрацията, върховенството на закона, на мира и сигурността в региона. Решението за отегляне на наказателния, Международния наказателен съд цели да се избегнат наказателни преследвания, свързани с геноцид и други престъпления. Надявам се, че Филипините ще преосмислят своето решение. Благодаря, господин Франциско Асис има думата. Благодаря, господин председател. Положението на Филипините е изключително тежко и все повече се влушава. Правителството използва всякакви мерки, за да заглуши гласа на гражданското общество. Една от стратегиите, които прилага е криминализирането на НПО и на правозащитниците чрез много разширително определение на тероризма в законодателството си. Специалният доклад, докладчик по правата на човека на Филипините, например, бе включена в списъка на лицата, квалифицирани като терористи, защото тази специална докладчица явно е опасна за правителството. Тя е изправена пред опасност от смъртна присъда. Политиката на господин Дотерте и най-вече убийства на представители на коренното население, най-вече на 21 на защитници на околната среда са тревожни явления. Европейският съюз трябва да направи нещо. Благодаря. От името на ЕНС, господин Шафхаузер. Господин председател, кой носи отговорността? Тези, които са я създали или тези, които се опитват да я поправят? Същи въпрос се задава и тук у нас. Каним мигрантите с хиляди, с милиони в региони, които по нашите стандарти вече са се превърнали в зони на трафик на човешки права и Паралелно с бедността повсеместна е и престъплението. След десетилетия на престъпление и корупция Филипините, страна, която добре познавам, се превърнаха в страна на наркомани, където зависимостта към дрогата е повсеместна. На кампанията, която проведе президента, с която залови на 200 хиляди престъпници, той се опитва да възстанови реда в страната си с подкрепа на над 90% от с подкрепата на над 90% от населението си. Неговите методи ме шокират, вярно е, но не ме шокират повече от а, политиката ни в Либия и Сирия или а, политиката ръководена в, от Европейския съюз по случая Скрипал. Благодаря ви думата и Сарая, Сарая Пост. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Интересно е това, което чуваме, но трябва да се съсредоточим върху резолюцията за Филипините. Положението с човешките права в Филипините е изключително тревожно в момента и това е така от известно време насам. Затова сме обезпокоени дълбоко от а, ареста на Комо Филибек, на когото бе отказано да се върне в страната. Шокиращо е, че защитниците на правата на човека и техните ръководители и длъжностни лица на ООН са обект на нападките на правителството. Осъждаме също така а, словото на насилие, което упражнява президента Дотерте срещу жените. А, това се превърна в война срещу жените. Не можем да чакаме повече. Наше задължение е да предприемем действия, дори и това да означава, да преразгледаме статута GSP+. Благодаря. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do formuły KHVI jako pierwszy. Благодаря ви. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Сериевски, е пръв заповядайте. Тестовач. В началото бих искал да възразя на това, което беше казано в тази зала, а именно, че е възможно да се наложи върховенство на закона, като се нарушава закона. Това не е правилно. Подобно изявление е просто оправдание за престъпна дейност. На второ място, често приемаме резолюции по теми, свързани с държави, които са много далече от нас – като днес, например. Обсъждаме Филипините. Искам да попитам, ще има ли някакви последващи действия спрямо нашата резолюция? Не, че съм против обсъждането на подобни теми, но бих искал да видя някакви конкретни последствия, когато приемаме такива резолюции. И не говоря само за думи, говоря за конкретни действия. Затова се обръщам към комисаря. До каква степен подобни резолюции помагат? Благодаря, господин Данано. Благодаря ви, господин председател. Наистина, въпреки множеството призиви на международната общност, която се безпокои от големия брой убийства, свързани с борбата с дрогата, Президентът на Филипините Дотерте продължава да, да отстоява позициите си, дори напротив, все повече и повече се изолира от международната общност и продължава с провокациите срещу младсиствата, заплашват да въведе отново смъртното наказание, продължава с нападки срещу жените, дори стигна до призиви за изнасилване или убийства на жени. Всичко това, разбира се, е недопустимо и за това трябва да изискаме прекратяване на тези издевателства и да изискваме от президентът Дотерте Филипините да се върнат към защитането на международните си ангажименти подвеждането му под а, а, отговорност в рамките на ООН е преди края на мандата му е една възможна писта, но друга възможност е да се наложат економически санкции. Благодаря, господин Магас има думата. Благодаря ви, господин председател. Борбата с трафикантите на наркотици е характерна за правовата държава. Необходимо е да се предприемат необходимите мерки. Как така ще се освобождават осъдените за трафик на наркотици? В Филипините борбата с наркотрафикантите се превърна в въоръжена война, която доведе до над 20 000 загинали и много извънсъдебни екзекуции. Правителството на Филипините се възползва от този контекст на война срещу наркотрафикантите, за да напада също така своите политически опоненти. По този начин Филипините се превръщат в район, в който се упражнява насилие и срещу жените. Разбира се, че трябва да предприемем действия срещу Филипините. Така, например, да разгледаме статута по ЖСП+. Благодаря. Запроша пан Игнацио Корал. Благодаря ви, господин Корал. Благодаря, господин председател. Насилието в Филипините е, стига невиждани пропорции. Не можем да търпим нещо подобно повече. Войната на Дотерте срещу наркотиците е, е свързана с е, много жертви. Хора, които са убивани от полицията или от въоръжени отряди без каквото и да било обяснение. Президента насърчава изнасилванията, той, освен това, призовава за въоръжаване на различни активисти. Не можем да приемаме подобна война срещу наркотиците. На теория ние сме за справянето с проблема с наркотиците, но проблема е как се прави това в Филипините. Това е нещо като маскарад. Има много извън съдебни убийства и по никакъв начин не се засягат големите риби в трафика. Засягат се онези малки и дребни търговци, които най-често живеят в Манила. Ние призоваваме за спиране с екзекуциите, с извънсъдебната разправа. Благодаря. Чава Согор. Господин председател, борбата срещу наркотиците в Филипините е свързана с сериозни проблеми, както подчертават различните организации за защита на правата на човека. Бих искал да отбележа две елемента. Първо, оказването на сила от правителствена страна би трябвало да осъществява само от правителствените правоприлагащи органи, но се оказва, че все повече други участници си позволяват да поемат властта в свои ръце и това се толерира от правителството, което е напълно недопустимо. Сигурността и безопасността би трябвало да се осигуряват от полицията. Но основният проблем действително е липсата на сигурност. Ако който и да бил, може да вземе решение без съдебен процес, кой е виновен и кой може да бъде екзекуция, то се връщаме към преисторическо варварство подобни злоупотреби е, се случват във всички държави и по света, но в Филипините очевидно това се превърна в правителствена политика. Благодаря ви. Думата има господин Касталдо. Грация, президенте. Се остак... Благодаря, господин председател. Ако някой възпрепятства правосъдието, срещу него трябва да се стреля. Това каза президента Дотерте миналата година. Това са слова, които се превърнаха в реалност. Над 10 000 са загиналите. Това са факти, които се признават от полицейските служби. Тази война продължава. Правосъдието се отказва за много бедни семейства. За да се борят с тази вълна на насилие, останаха само шепа хора от политическото ръководство. Доказателства за насилието не могат да бъдат открити. За това призоваваме днес Филипините да признаят Международния наказателен съд и да освободят сенатор Лейла Делима. Филипините трябва да изпълнят задълженията си по международното право. Господин Дотерте трябва да сложи край на тази политика на варварство. Благодаря. С това приключихме с изказването в рамките на спонтанните изказвания. Сега ще дам думата на комисар Сесилия Маунстрим. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, от името на Европейския съюз ние изказахме своите тревоги относно проблемите с пазването на човешките права в Филипините. Това го направихме и на двустранни начала, на политическо ниво, на ниво правителства. Имаме различни декларации. Въпросите, по които ние говорихме, са тези, които и вие споменавате. Много убийства, свързани с разпространението на наркотици, безнаказаността, отказването от МНС, евентуалното връщане на смъртното наказание и евентуалното намаляване на възрастта, при което едно лице се счита за наказателно отговорно на 9 години. Говорихте за нарушаването на човешките права, арестуването на сенатор Делима, проблемите с свободата на словото, независимостта на институциите, говорихте за процедурата по отстраняване от поста му на един върховен съдия. Върховният представител и нейния говорител споменаха за всички тези проблеми в рамките на съвета по човешки права. Наблюдаваме какво се случва и в контекста на системата ОСП+. Аз самата съм се срещала с много представители на филипинските власти – и съм говорила за това какви са нашите тревоги. Следим отблизо какво се случва, особено с оглед на петицията от 21 февруари от а, името на Министерство на правосъдието. Там а, се включват около 600 човека, за които се твърди, че са членове на Комунистическата партия и на новата народна армия. Там а, се включват и хора от а, малцинствата, от а, автохтонната общност. Във връзка с всички тези лица, ние очакваме правителството на Филипините да изпълни своите задължения, такива каквито те са поети в рамките на вътрешното и международното законодателство. Трябва да се зачита човешките права на тези хора и да се гарантира тяхната физическа цялост. Освен това, трябва да има независима съдебна система и съответно справедлив съдебен процес за всички тези лица. Съжаляваме, че генералния секретар, заместник генералния секретар на ПЕС беше депортиран от страната. Твърди се, че той е участвал в незаконни политически действия. Знаете обаче, че той беше поканен официално да присъства на конгреса на Акбаян, опозиционна партия, която е представена в Сената и не само. За първи път е, ставаме свидетели на изгонването на международен служител и на европейски гражданин от Филипините по политически причини. Проблема с е, извънсъдебните екзекуции е нещо, което наблюдаваме отдавна, както се вижда и в доклада посветен на ОСП. Ние Имаме конструктивно сътрудничество. Споразумението за партньорство и сътрудничество влезе в сила на 1 март тази година. И в това споразумение се говори за диалог посветен на човешките права. Двете страни в този диалог трябва да засягат всички важни проблеми, свързани с човешките права. А що се отнася до ангажиментите по ОСП+, много от вас ги споменаха, Спомняте си, че обсъдихме този въпрос в пленарна зала през януари. И споменахме, че има някои области, в които има напредък в Филипините, например равенството на половете, здравеопазването, образованието, борбата срещу корупцията, защитата на околната среда. Въпреки всичко обаче, и става ясно от доклада, че извън съдебните екзекуции борбата срещу наркотиците се извършват в една атмосфера на безнаказаност. Ето защо имаме препоръки към филипинското правителство и аз лично съм казала на съответния министр, че очакваме повече действия спрямо тези въпроси, които обсъждаме тук. Гледаме отблизо какво се случва и Препоръките от тази година по ОСП Плюс ще поставят ударението върху войната срещу наркотиците и ще видим какво се случва преди да решим какви ще бъдат следващите ни стъпки. Може да разчитате на Европейската комисия и на е СВД. Ще продължим да говорим по всички тези въпроси с филипинското правителство по един ясен и конструктивен начин. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Получил съм 6 проекто резолюции. Една от НП, една от социалистите и демократите, една от ЕКР, още една от АЛДЕ, една от името на Зелените и една от името на Обединената левица. Дебата приключи, ще гласуваме по-късно.